Председателят. Председателят. Продължаваме пленарната сесия. Скъпи колеги, това са резултатите от първия тур от гласуванията. препоръки за преговорите за новото партньорство с Обединеното кралство. Приема се. Конференция за бъдещето на Европа. Приема се политика в областта на конкуренцията. Точка първа, първа част приема се. Точка първа, втора част приема се. Точка втора, първа част приема се. Точка втора, втора част приема се. Точка пета, изменение 20, отхвърля се. Изменение 14, отхвърля се. Изменение 1, отхвърля се. Точка 7, приема се. Изменение 2, отхвърля се. Изменение 8, отхвърля се. Точка 11, първа част, приема се. Точка 11, втора част, приема се. Точка 18, отхвърля се. Точка 22, Приема се. Точка 26. Приема се. Точка 27. Приема се. Точка 28 първа част приема се. Точка 28 втора част приема се. Точка 31 първа част приема се. Точка 31 втора част приема се. Точка 32 приема се. Изменение 5 приема се. Точка 34 отпада. Точка 36 изменение 44 приема се. Точка 36, първа и втора част отпадат, трета част също отпада, точка 37 приема се, точка 38, изменение 15 отхвърля се, изменение 21 отхвърля се, точка 39 приема се, Точка 40 приема се. Точка 45 приема се. Изменение 9 приема се. Изменения 16 и 24 приети. Точка 47 отпада. След точка 47 първа част отхвърля се. Изменение 10, втора част отхвърля се. Изменение 11 приема се. Изменение 12 отхвърля се. Изменение 17 отхвърля се. Изменение 25 отхвърля се. Изменение 18 отхвърля се. Изменение 26 отхвърля се. Точка 55, първа част приема се. Точка 55, втора част приема се. Точка 55, трета част приема се. 55 точка четвърта част приема се. Точка 57 приема се. Изменение 45 приема се. Точка 60 отпада. Измен... Точка 72 приема се. Точка 73 първа част приема се. Точка 73 втора част приема се. Точка 75 приема се. Изменение 13 приема се. Точка 82, пър, втора част, първа част отпада, втора част също отпада. Изменение 3 по точка 90 отхвърля се. След точка 93 изменение 29 приема се. Изменение 30 приема се. Изменение 31 приема се. Изменение 32 приема се. Изменение 33 приема се. Изменение 34 приема се. След точка 93 първа част отхвърля се, изменение 22 по втора част отхвърля се, изменение 22 трета част отхвърля се, изменение 22 четвърта част отхвърля се, изменение 35 приема се. Изменение 36 приема се. Изменение 37 приема се. Изменение 23 отхвърля се. Изменение 38 приема се. Изменение 26 приема се. Изменение 19 отхвърля се. Изменение 39 приема се. Изменение 40 приема се. Изменение 41 приема се. Изменение 42 приема се. Изменение 43 приема се. Изменение 28 приема се. Изменение 7 приема се. Съображение 17 приема се, съображение Б първа и втора част приема се, съображение Д първа част приема се, съображение Д втора част също се приема. Чудесно, това бяха резултатите от гласуването. Сега преминаваме към втория тур от гласуването. Той ще бъде открит в 14.30 часа. Ще можете да гласувате до 15.45. Ще можете да гласувате по обичайната процедура. Вече всички сме свикнали с нея. Обявявам за открит първият тур от гласуванията. Може да гласувате, повтарям още веднъж, до 15.45. Резултатите от гласуването ще бъдат съобщени в 18.15 часа. Благодаря ви за съдействието. Ще прекъснем за минута, след което ще продължим. Благодаря.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 Il presidente. Председателят. Добър ден на всички, скъпи колеги. Сега по дневния ред е предвидено да обсъдим въпроси с искане за устен отговор към съвета и комисията за положението в шенгенското пространство следствие на пандемията от COVID-19. Припомням на уважаемите колеги, че при тези дебати няма да има спонтанни изказвания, няма да можете да използвате и синята карта. Думата има Вносителят на въпроса, председателят на Комисията по граждански свободи и правосъдие, господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Като председател на Либе, за мен е чест да отправя устно запитване към комисията по повод, че трябва да говорим за Шенген, защото минаха много години. През 1985 година в един малък град в Люксембург бе постигнато споразумение. След това през 90-та година бе прията конвенцията и след това а, бе прият регламента. Но защо трябва да говорим за Шенген? Защото Шенген не е в добро здраве. Тук има един въпрос, който трябва да си зададем. Трябва. Има много неща, които трябва да обясняваме в Европейския съюз, но Шенген няма нужда от обяснения. Това е най-голямото, най-доброто достижение на Европейския съюз. Това е едно пространство на свободно придвижване, на свобода, без ограничения, без дискриминация между европейците. 400 милиона европейски граждани могат да се придвижват в това пространство. Е, и а, шенгенското пространство се регламентира от европейското законодателство. Има регламент, който е задължителен за всички държави членки и който защитава правата на европейските граждани. Так, так, сега, и в един момент какво става? И в момента сме в е, безпредседентна ситуация. Бяха затворени вътрешните граници. Е, но е, това, как, какво става с Шенген сега в момента след избухването на пандемията COVID-19? Държавите членки предприеха едностранни мерки, които не са ко- координирани помежду си. И какво, какво се получи? Безкрайни опашки на европейските а, граници, огромно а, претоварване за силите на реда, поли, полицаите и на практика има и нарушаване на европейското законодателство. За това от, отправям това основно записване к комисията. Първо, смятате ли, че мерките и ограниченията които са наложени, са в съзвучие с кодекса за приложение на Шенген. Защото да, не, не, не, не, наистина, е, може би има известни е, проблеми, свързани с е, националната сигурност, предвид тероризма и така нататък, но тук става за здравеопазването и за здравето на гражданите. Това по-скоро зависи от външните граници на Шенген, а не от вътрешните. Второ, как да си върнеме Шенген, за да може Шенгенската система да бъде изцяло а, функционираща, както беше преди. И по, как, по какъв а, начин ще се наложат а, мерки за евентуални а, кратки срокове за отменяне на проверките в, а, вътре в а, пространството. Така че аз е, ви приканвам да гласувате за резолюцията, която е, е, е пис, пис, пис, писменото изявление на това устно е, запитване. И не трябва обаче да има импровизация, не трябва да има диск, декоординация. Трябва, не, не, не може да има едностранни мерки. Да, разбира се, е, е, една, Съжалявам, че ви прекъснах, но наистина Е, обсъждахме проблема за черн... живота на е, чернокожите е важен. Да, разбира се, че това е важен. Но и Шенген е важен. И европейското законодателство също е важно. И европейското законодателство е важно дори и във време на криза. Най-вече в е, време на криза. Така че кризите трябва да ни служат за пулка да можем да извлечем е, по полука. Така че европейското законодателство е важно, особено по време на криза. Това, това беше моето устно запитване и аз се приканвам за пълно възстановяване на шенгенското пространство и да вървиме по пътя на е, строителството на Европа за винаги. Гилар, querido Juan Фернандо, и adesso благодаря на господин Фернандо Лопес Агилар. Сега от името на съвета госпожа министър Бърняц. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, през последните няколко месеца Европейският съюз беше изправен пред най-сериозната криза от създаването си насам. Паралелно с заплахата за животите на нашите съграждани. COVID-19 постави под въпроси и други части на европейския проект, като свободата на движение в вътрешния пазар. Мисля, че ще съгласите с мен, че през този най-тежък период на кризата основният приоритет беше да забавим и окончателно да премахнем бързото разпространение на вируса. За целта редица държави и членки бяха принудени да предприемат законодателни изпълнителни мерки, които ограничиха свободата на движението. И в този контекст възстановяването на контрола по вътрешните граници е, се сметна за нужно като си има правите, че някои държави членки преди избухването на епидемията бяха, гледаха доста скептично на тази възможност. Съгласно кода на шенгенските граници, въвеждан, временното въвеждане на вътрешна на контрола по вътрешните границите на Бушкарското пространство може да се осъществи случаи на тежка здравна криза и само като възможен последен инструмент по осмотрение на държавите членки. Нито комисията, нито като пазителка на договорите, нито някоя държава членка не се е оплакала от не спазване на тези задължителни условия. Освен това, държа да отбележа, че от избухването на пандемията на само всички държави членки работят неуморно под политическото ръководство на съвета и с помощта на, на комисията като координатор, за да гарантират колкото е възможно възстановяват свободното движение своите граждани. Държавите членки смятат за свои приоритети е да се гарантира на първо място свободното движение на стоки от първа необходимост, като хранителни стоки, санитарни стоки, както и репатрирането на европейски граждани и пребиваващите на Европейския съюз. Но Рома държавите членки е, въведоха по координиран начин ограничение на всички несъществени пътувания е, към и извън Европейския съюз. Едва с това с подобряване на санитарната положение държавите членки започнаха да отслабват мерките, докато се е, стигне до пълно възстановяване на свободното движение в рамките на Европейския съюз. Това постъп, постепенно отмяна, тази постепенна отмяна на мерките в някои случаи предвижда за замяна промяната на систематичният контрол от вътрешните граници с други мерки, като например полицейски контрол на територията на страната при всички положения държавите членки заедно с комисията са твърдо решени да продължат да прилагат всички мерки, които са още са нужни съгласно принципа на пропорционалност и недискриминация. Повечето държави членки и страни асоциирани в шенгенското пространство премахнаха контролите на вътрешната граница и другите ограничения за пътуване до средата на месец юни. Повечето останали държави членки смятат да го сторят до края на месец юни. Наясно сме, че все още ни предстоят много мерки, особено по отношение на съгласуваното премахване на ограничението за пресичане на вътрешните граници. Фактът, че се стигна до координирано премахване на вътрешния контрол по вътрешните граници без сериозни проблеми, доказва желанието на държавите членки да се върнем към напълно функциониращо шенгенско пространство. Надявам се да се възползваме от набраната инерция и заедно с предложението на Европейската комисия да излезем с законодателно предложение за нужните реформи и да започнем ползотворен дебат между двата законодателни органа, за да успеем да защитим шенгенското пространство. Всякаква промяна към режима, управляваща вътрешният контрол по границите, трябва да се ушли по начин, който да гарантира надежен отговор на заплахите за общественото здраве, сигурност сигурността и обществения ред. Трябва да се гарантира нужната гъвкавост за държавите членки и да не оставят поле за злоупотреба при прилагането им. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо министър Бърняц. Сега давам думата от името на комисията на комисар Йохансон. Госпожо комисар, имате думата. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, Шенген е едно от основните и особено високо ценени от нашите граждани постижения на Европейския съюз, както изтъкна и Хуан Фернандо Лопес Агилар, председател на Комисията по граждански свободи и правосъдие. Бих казала също така, че отбелязваме не само 35-та годишнина от създаването на Шенген. Сега Шенген е подложен и на много голямо изпитание. Всички държави членки предприеха драстични мерки, за да опазят гражданите ни от вируса. Повечето страни от шенгенското пространство въведоха временни проверки по вътрешните граници, в добавка към други мерки, ограничаващи свободното придвижване на територията на Съюза. Всички тези мерки във своята съвкупност допринесоха за спасяването на десетки десетки хиляди човешки животи, но се отразиха особено сериозно върху свободното придвижване, което доведе до много високи разходи за обществата и за економиката. Председателят на комисията и на съвета изложиха обща европейска пътна карта за снемането на ограничителните мерки, свързани с COVID-19. В съзвучие с принципите в тази пътна карта, на 30 май комисията излезе с съобщение за координиран и балансиран подход към отмяната на ограниченията за пътувания по вътрешните граници. Това бе свързано също така и с отмяна на ограниченията върху пътуванията по несъществени причини по вътрешните граници. От този понеделник нататък повечето държави членки отмениха ограниченията по вътрешните граници, както и проверките. Комисията насърчава всички останали държави членки, които още не са го направили, да отменят проверките по вътрешните граници, както и ограниченията по път, върху пътуванията по суша, въздух и море. Очаквам, че всички проверки по вътрешните граници ще са отменени до края на юни. Оттам нататък ще започнем да облегчаваме мерките по външните граници. Съгласно правилата за Шенген, държавите членки имат определени дискреционни правомощия при въвеждането на проверки по вътрешните граници в рамките на 2 до 6 месеца. За целта държавите членки трябва да изградят специални гранично-пропускателни пунктове. Постоянно поддържам връзка с всички ресорни министри. Извършва се също така и работа на техническо политическо ниво в работната група за COVID-19. Така успяхме да решим немалко проблеми, включително и тези свързани с обхвата на нововъведените проверки по вътрешните граници. Що се отнася до мерките по отношение на COVID-19, комисията е убедена, че държавите членки и страните от Шенген са спазили изискванията по кодекса за шенгенските граници. От 2015 година по този кодекс още 6 държави членки въведоха проверки по вътрешните граници поради извънредни обстоятелства, свързани с терористични заплахи и положението с миграцията. Срокът на действие на тези проверки постоянно бе удължаван. И бе удължен последно до октомври-ноември тази година. Комисията винаги е насърчавала държавите да разглеждат и альтернативни мерки, като например полицейски проверки. Съгласно съобщението ни от 2017 година, подобни съразмерни полицейски проверки могат да се извършват в граничните зони. През 2017 година предложихме също така изменение на правилата за управлението на Шенген. Съгласно предложението ни се предвиждат по-силни гаранции, така че проверките по вътрешните граници действително да се използват само като крайна мярка. За за съжаление, преговорите по тези наши предложения са блокирани. Комисията е поела ангажимент за това да поведе процес на размисъл за законовите и практическите действия, необходими за това да действаме по-ефикасно и да сме по-подготвени за подобни извънредни положения, свързани с общественото здраве. В случай на пандемия Европейският съюз трябва да действа координирано по вътрешните и по външните си граници. Към момента съюзът може да се намеси единствено и само, ако има сериозни сериозни и постоянни заплахи по външните граници, които поставят на карта функционирането на шенгенското пространство. COVID-19 ясно показа, че трябва да се упростят и стандартизират процедурите, по които да се работи при извънредни обстоятелства. Решенията за повторното временно въвеждане на проверки по вътрешните граници трябва да са обект на консултации и когато това е подходящо, да бъдат обсъждани на съвместни срещи с съответните държави членки и комисията. През изминалите месеци стана ясно, че тези разпоредби от Кодекса за шенгенските граници рядко се използват по време на извънредни ситуации. Предложението, с което предстои скоро да излезем, ще допринесе за възстановяването на доверието между държавите членки и за пълноценното функциониране на шенгенското пространство. Ще обмислим какви са възможностите за координация между държавите членки в бъдеще, както и какво трябва да се направи, за да се подготви рамката за Шенген за бъдещи предизвикателства. Благодаря, госпожо комисар. Сега започваме с изявление от името на политическите групи, от името на групата на НП за минута и половина господин Ранхел. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Шенген е, sem dúvida, um dos pilares da União Europeia. Шенген е един от стълбовете на Европейският съюз. Шенген е, може би, най-важното достижение на Европейският съюз. А Шенген е поставен под въпрос след избухването на епидемията на COVID-19. Държавите членки като че ли бяха обхванати от паника и с цел да защитат гражданите си, те затвориха границите набързо. Сега обаче трябва да се, да се върнем към възстановяване на Шенген и към възвръщане на координираните действия. Разбира се, много усилия бяха направени от страна на съвета. Трябва да признаеме, че държавите членки са тези, които не винаги действаха координирано при възстановяване на функционирането и при при налагането на мерки. Но не е вярно, мога да кажа на председателят Агелар, е, че затварянето на шенгенските граници не може да става е, поради е, проблеми свързани с, с здравето, но защото става дума за сигурност така че аз, аз, аз мятам, че сегашното положение е абсолютно законно. Благодаря, колега. Моля да си спазвате времето за изказване. От името на групата на социалистите и демократите думата има госпожа Файон за две минути. Хвала лепа, председуючи. Много благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, най-напред бих искала да ви благодаря за сътрудничеството и за всички срещи, които проведохме през последните няколко седмици. Всички сме наясни колко е важно да се обнови шенгенското пространство. По този начин няма как да възстановим европейската економика. Критичен момент преживяваме в момента. Обелязваме 35 годишната от създаване на шенгенското пространство, но то никога не е било изправено пред толкова голямо предизвикателство. В контекста на настоящата санитарна криза бяхме свидетели на индивидуални меки от страна на държавите членки без координация. Границите бяха затворени, хората не можеха а, да се приберат в родната си страна или да имат достъп до медицински изделия. Лекарите също не можеха да се движат свободно. Имаме нужда от ясни правила. Самата вие казахте, че Шенген беше изправен пред сериозни проблеми. През последните 4 години 4 държави членки въведоха контрол на вътрешните граници без реално правно основание за това свое действие и тези решения бяха заети по напълно индивидуален начин. Подобни действия поставят под заплаха шенгенското пространство и по този начин на целият европейски проект. Питам се, Телите си мерки бяха оправдани в град Новогорица в Словения. Беше по-лесно да, да се стигне от Словения в а, италианския град а, Стара Горица, отколкото в а, словенския град Марибора. А, когато става дума за общата политика в областта на обежището, нека само да кажа, че ако обвържем този въпрос с доброто функциониране на шенгенското пространство, ще загубим и двата проекта. Защото и двата пакета, пакета за обежището, иммиграцията и Шенген трябва да бъдат приети като отговорността на държавите членки. А, номер и група Renew Europe. От името на групата Обнови Европа, господин Тодорак е за две минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, госпожо министър. Запознати сме с декларациите на Шуман, но виждаме и какво е настоящото положение, как се променя ден след ден. Сега, 35 години по-късно, бе направена една малка стъпка. Видяхме как се отрази тя на границите. Не би трябвало да чакаме, според мен, още 35 години. Шенгенското пространство се свежда до една основна свобода. Но пандемията ни показа докъде се простират възможностите ни. Сега в Европейския съюз има ограничения. Ограничения и по границите. Няма координация между държавите членки. Границите бяха затворени. Това поражда някои въпроси във връзка с европейската интеграция. Не бива да се допуска подобно положение. Настоящата криза показа какви са слабостите ни от друга страна и гражданите и държавите членки осъзнаха, че се нуждаем един от друг. Трябва взаимно да се подкрепяме. Устойчивостта на Европа зависи от устойчивостта на всички ни. Всички бяхме принудени да прекараме няколко месеца извън Шенген. Видяхме какво означава това за всички ни. Сега сме наясно в какво положение се намират румънските и българските граждани, които постоянно са извън Шенген, но и те са европейски граждани. И те имат право да узнаят какво означава действително Европа за всички. Германското председателство трябва да постави този въпрос въпрос на дневния ред на съвета. Благодаря на господин Тодораке. От името на група Идентичност и демокрация госпожа Тардино за една минута. Благодаря, господин председател. За нас е изключително важно да припомним, че държавите членки разполагат с изключителни правомощия за управление на границите си. Ние бяхме сред първите, които още от избухването на тази пандемия насам изискаха ограничения върху пътуванията. Комисията обаче в лицето на госпожа Йохансон разкритикува повторното въвеждане на проверки по вътрешните граници и забави ограниченията по външните граници, докато пандемията не излезе извън контрол. Ако ни бяхте послушали, щяхме драстично да ограничим разпространението на пандемията в Европа. Щяхме да избегнем и инвазията, например в Сицилия, която бе буквално залята от незаконно пребиваващи. Да се надяваме, че сега ще обърнете внимание на някои ключови економически отрасли, като туризма, транспорта и хотелиерството, които бяха сериозно увредени и се нуждаят от стимули. Другите групи не упоменаха това. Благодаря, благодаря ви, колега, че си спазихте и времето за изказване от името на Зелените и Свободния Европейски алианс, госпожа Стрик. През марта държавите членки трябваше да предприемат из... набързо мерки, за да се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 COVID-19. Много от тях затвориха границите си. Този рефлекс за защита на границите е напълно разбираем, но не, отго... не отговаря на същността на едно пространство, на свобода, на предвижването, където не може да има де... Демес... дискриминация. Някои европейски граждани не можеха да се върнат по домовете си, да срещат, да се видят с семействата си, да ходят на работа, ако те е, работят е, трансгранично. Така че Тряб, трябваше, може би, много повече да има фокусиране върху здравните мерки, а не върху другите. Е, постепенно външните граници биват отваряни, но вътрешните граници, а но граници продължават да бъдат затворени някои а, мигранти и търсещи убежище искат да се съберат със своите семейства, така че искаме това нарушение да бъде прекратено. От името на ЕКАРЕ господин Прокачини. Грация, президент. Господин Прокачини, благодаря, господин председател. Кризата бе доказателство за крушението, което претърпя европейската идея. Нямаше реална солидарност, стигна се до огромни економически проблеми, бе обърнат с главата нагоре принципът, на който се основава Шенген. Едновременно с това се изискваше да Европа да отвори широко вратите си за незаконни мигранти. Корабът на една НПО преди три дни допринесе за дебаркирането на стотици мигранти в Италия, докато италианците продължаваха да умират ежедневно с хиляди. Това не е Европа, според мен. Благодаря от името на Обединената европейска левица госпожа Дейли за една минута. Благодаря ви, господин председател. На този етап за мен действието на шеганското пространство може да се обедини като свободно движение за моментите, в които можете да се възхозвате от европейска солидарност, освен когато не можете. И това се случва особено често, когато са представител на младсинството или сте чернокош, например. И е, трябва да отбележим, че от 2015 година